Добро утро, колеги. Не разполагаме с много време, така че нека да започваме. Точка първа – приемане на дневния ред. Бих искал да ви информирам, че има предложение точки 7, 8, 16 и 35 да бъдат отложени, точка 17 да се разгледа след точка 8, точка 19 след точка 29, точки 30 и 31 да се разгледат след точка 24 и точка 40 да се разгледа след точка 14. Не виждам възражения. Следователно приемаме дневния ред в настоящия му вид. Точка 2. Съобщение на председателя. Моля ви, не забравяйте да вземете картите си за гласуване за утре сутринта. Това е първото ми съобщение. А второто ще преустановим заседанието в 9.50, след което ви приканвам всички заедно да почетем жертвите на терористичните нападения от 2016 година в Брюксел. Ще се съберем на третия етаж срещу пленарната зала, където ще почетем паметта на жертвите. Продължаваме нататък. съвместно заседание с комисията ИМКО. Добре дошли заместник-председателя на ИМКО, Дита Харансова и всички останали членове на комисията ИМКО. Целта на нашето заседание е да обсъдим измененията, тъй като те са 988. Няма да имаме време да обсъдим всички тях подробно. Но ще направим каквото можем. Госпожа Харанзова, заместник председателя на ИМКО, има думат. Добър ден, дами и господа. От името на ИМКО аз бих искала да ви приветствам с добре дошли на съвместно заседание с комисията Юри. Това е едно уникално преживяване, тъй като за първи път в историята на парламента има двама чешки председатели на заседание на комисия. Нека да чуем най-напред съдокладчиците. Да чуем и техните коментари по предложените изменения, както и предложенията им за бъдещите ни действия. Господин Вос е първия съдокладчик. Имате думата. Заповядайте. Благодаря. Добро утро. За мен е чест да седя редом до госпожа Гепхарт, моят съдокладчик. Както посочихте, имаме 988 предложения за изменения. В тях се разглеждат различни теми, които обсъдихме вчера. Вчера го обсъдихме въпроса за софтуерите и за най-добрият начин за регулиране на тяхното използване. Отново стигнахме до същото заключение, така че наистина се надяваме да можем да действаме разумно в това отношение. Идеята ни не е да се внесе само правна сигурност, а да се даде и сигурност на потребителите, така че те да бъдат запознати с правата си и да се възползват от тях. Няколко уточнения бихме искали да внесем по измененията. Госпожа Гепхарт със сигурност ще се спре на някой от тях. Но в рамките на този първи преглед бих искал да кажа, че каквото и да се случи, ще трябва да обсъдим приложното поле, както и понятието за насрещна страна и данните за нея. Дали това е правилният подход, ще помислим. Със сигурност това ще бъде много важно. Всички тези елементи са взаимосвързани. Така, например, иерархията на правните средства за защита, възможността за нарушаване, извинете за прекъсване на действието на договор, въпросът за тежестта на доказване, за продължителността на гаранцията. Това са все въпроси, които трябва да бъдат решени. Както виждате, остава ни още работа по темата. По ТНП предлагаме всичко, което е включено като данни в обхвата на директивата да бъде преразгледано, защото не разбираме защо всички тези данни трябва да бъдат включени. Личните данни. За тези данни съществува действителен риск. А някои от данните, които се изисква да бъдат събирани, наистина са от лично естество, така че не разбираме защо те трябва да бъдат включени в приложното поле. Това също ще бъде подложено на дискусия. Дългосрочните договори ние от НП бихме ги заличили от текста, защото не разбираме защо трябва да има хармонизация в това отношение. По-настоящем се предлагат договори от 24 месеца или 5 годишни договори. Това така или иначе се прилага така, че не виждам защо трябва да се ограничава продължителността на договора с това право за преустановяване на действието на договора, което се дава на потребителите. Не виждам защо трябва да има хармонизация в това отношение. Разбира се, може да има различни подходи и различни виждания, но според мен темата е сложна и затова трябва да помислим дали желаем да има хармонизация на гаранциите и обръщането на тежестта на доказване. Както вече казах, ще помислим внимателно върху тези въпроси, както и върху възможността за изплащане на обещетение. Нуждаем ли се от хармонизация и в това отношение? Така или иначе, в държавите членки вече съществуват правни рамки, които уреждат обещетенията. Тези правни рамки се базират на националните норми, така че наистина не виждам защо трябва да има хармонизация на европейско равнище. На въпроса за личните данни, както вече казах, тези данни се уреждат от рамковия регламент. Така че в последствие ще трябва да помислим какво от текста можем да заличим и кое можем да оставим. Благодаря сега госпожа Гепхард за 5 минути, докладчик на ИМКО. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Аксел Вос за отличното ни сътрудничество до момента. Разбира се, в, по някои въпроси сме напълно противоположни мнения, но а, заедно с докладчиците в Сянка ще изчистим тези моменти. Сигурна съм, че ни очаква транлив път, път, който се очерта още вчера а, по време на дискусиите. Ще трябва по някакъв начин да стигнем до компромис, ще трябва да чуем и становището на останалите, но това е напълно нормално, така че всичко е в реда на нещата. Необходимо е да установим какво ще бъде приложното поле на тази директива за цифрово съдържание и какво ще бъде нейното съотношение с директивата за продуктите. Ще трябва да помислим за различните категории. Всичко, което се отнася до данните, е всъщност цифрово съдържание. А ако продуктите не са в цифрово изражение, то тогава те трябва да попаднат в приложното поле на другата директива. Опитваме се да доизчистим позициите си по отношение на различните определения. На въпроса за останалите данни. Аз, за разлика от госпожа Фос, съм на малко по-различно мнение. Личните данни имат различни определения в различните държави членки. Затова трябва а, да сме наясно какво се включва в понятието лични данни и какво не. В момента се разработва определение в това отношение и ние трябва да гарантираме, че това определение ще бъде добре формулирано. Необходимо е да направим така, че данните, които не са от личен характер, трябва да се обработват по различен начин. В това отношение трябва да се стигне до компромис, но това не означава, че трябва да извадим от обхвата останалите данни, тъй като това ще доведе до проблем. По отношение на защитата на данните, трябва да имаме ясни правила в това отношение. Тук не говорим за тълкуване по един или друг начин на основния регламент. Просто трябва ясно да се постанови, че е, правилата трябва да бъдат включени в договорното право, защото ако тези правила не са разписани, това може да доведе до нищожност на договора. Какъв е смисълът да имаме основен регламент, който по принцип трябва да е нашата опора – и който в крайна сметка не се спазва. Това е моята позиция, която изразявам открито. Смятам, че трябва да вземем решение по отношение на степента на хармонизация, която желаем да въведем. крайна сметка всичко зависи от начина по който ще определим е, директивата. Аз мога да подкрепя пълна хармонизация. Ако осигурим по-низко ниво на защита на данните, то тогава според мен трябва да дадем възможност на държавите членки да осигурят по-висока защита на потребителите. Но трябва да видим какви ще бъдат правните последствия и правните средства за защита. Така, например, обръщането на тежестта на доказване е част от тази по-висока защита. Когато разгледам предложенията на НП или на либералите, си казвам, че не бих могла при тези условия да приема пълна хармонизация. Да, бих могла да помисля. Внесла съм предложения за изменения, които имат за цел да осигурят по-високо ниво на закрила. При положение, че Европейската комисия предлага пълна закрила. Това, което искам да кажа е, че прилагам двойна стратегия. Не очаквам да има минимална хармонизация, напротив, но ми се струва, че трябва да имаме някакво разумно решение за пълната хармонизация, ако приемем такава. Благодаря ви, госпожа Мейдел. Oh, this is you. You are not yeah, definitely no, not Mrs. Maydell. Congratulations, you exactly got it. I'm not Miss Maydell, but I'm... Аз не съм госпожа Мейдел, но за съжаление тя не може да присъства и ме помоли да взема думата от нейно име и да представя нейните идеи като докладчик в сянка на НП в ИМКО. To, to say for two minutes, yeah? Yeah. За две минути, казва председателят. Да, добре. Тя би искала да благодари на колегите за работата им, на госпожа Гебхарт и господин Вос. В ИМКО за нас е важно да видим как ще боравим с данните в рамките на тази директива. Не трябва задълженията за бизнеса и потребителите да бъдат прекалено тежки. От доклада от миналата седмица има важни моменти, които ще ни помогнат да справим с тази директива. Директива, извинете. Член 3. Получаване на услуги в замяна на данни. Според нас, по смисъла на GDPR трябва да тълкуваме понятието лични данни. И тук имаме въпрос към госпожа Гебхарт. Ако казвате, че когато говорим за всякакви други данни и искате да изключите от тях личните данни, и тогава бихте могла да приемете а, тези данни да бъдат извън обхвата, тогава питам кои са личните данни, които не са част от GDPR. Според нас личните данни вече са защитени чрез GDPR. Няма други лични данни, които да бъдат в категорията други данни? Това е въпросът ми към вас. Госпожа Мейдел и аз подкрепяме доклада на господин Вос. А по отношение на определението на цифрово съдържание, има една нова област, в която се нуждаем от пълна хармонизация, но това не е необходимо за всички области. Ето защо подкрепяме предложенията на докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря. Госпожа Розиер не е тук. Някой да я замества. Заповядайте. Two minutes, please. Um, вие имате две минути. Вирджиния може да е тук, не мога да говори с изцяло от нейно име. Искам да подкрепя е, всичко, което каза госпожа Гебхарт е, по някои основни въпроси за е, договорите онлайн и дистанционните договори и за напредъка, който се постига с, с колективната правна защита за потребителите. Това е много важно за доверието, което имат потребителите във връзка с цифровото съдържание, за да може потребителите да упражняват правата си, правата си, за да може наистина да се укрепят тези позиции. Има редица изменения по тези въпроси. Някъде към края на пакет из, изменения, които бих искала да откроя. Господин Далтена, благодаря господин председател и аз искам да благодаря на двамата докладчици, които са изправени пред големи предизвикателства. За мен потребителите трябва да знаят много добре какво трябва да направят във връзка с цифровото съдържание. Не искаме да даваме възможност на дружествата да се бавят задължително дълго, също така да няма и вратичка в закона за потребителите. Ние сме далече от баланса. Нека да бъдем честни. По конкретните пунктове, свободата на договарянето е много важно, а по-дългите, ако ограничим договорите до 12 месеца, това означава повишаване на а, цените за потребителите. И а, за мен основното нещо в този досие е свързано с данните. Аз не предла... не приемам това, което пред... предлага а, комисията, защото няма оправдание. Във връзка с разширяването за включването на други данни, а, надзорният орган за защита на личните данни е съгласен а, с а, предложеното но а, открива известни противоречия с GDPR може да се дават средства на различни хора. И аз мисля, че трябва да преосмислим цялото предложение предвид коментарите, които постъпиха от надзорния огрен за защита на личните данни. По въпроса на хармонизацията дали да бъде максимална или минимална, слагат се доста високи прагове. Ние а, сме за максимална а, хармонизация във връзка с, с нивото, което сме постигнали, но сме изправени пред определени предизвикателства. Би трябвало през следващите месеци наистина да отделим много време. Господин Джамбаски го няма, доколкото виждам. Кая Калас. Благодаря. Ще говоря от името на двама докладчици в Сянка, затова ще помоля за допълнително време. Благодаря на докладчиците за извършената от тях работа. И както видяхме, заседанието на докладчиците в Сянка не беше лесно има твърде много нарешени въпроса, макар че обсъждаме цяла година във връзка с цифрови единен пазар. Колкото повече виждаме разликата и трудностите липсата на координацията в различните звена на комисията. Мисля, че последователността и правната сигурност са много важни. Приложното поле е обект на последователност между всички подходи. Не може да регулираме комуникационните услуги с различните дефиниции. Сега по а, а, приложното поле ние разглеждахме и интелигентните стоки, тежеста на доказателството. За мен би било доста странно една интелигентна машина за кафе да има неограничена гаранция а, об, нейната граница е обикновено две минути. Това, а, две години, извинете. Това трябва да се има предвид и по двата файла. Сега, по въпроса за безплатните услуги, които всъщност не са безплатни, ние получихме становището на надзорния орган за защита на личните данни. Аз мисля, че това становище би трябвало да се отчете в нашата работа, за да може да избегнем конфликт с GDPR. Ние смятаме, че има много данни, които са включени които се уреждат с тази директива и аз се радвам, че господин Фос се съгласен с мен. Също така трябва да поясним, че тази директива а, включва използването на лични данни отвъд това, което е необходимо за изпълняването на договора. А, ако а, е, няма смисъл да се включват договори, в които личните данни се използват само за доставка на услугите. И последно, във връзка с задължението на доставчика, с прекратяването на договора, аз мисля, че трябва да се ограничи споменаването на други данни, защото това не допринася допълнителна стойност за потребителите. Но трябва също така да отчетем договора, а, а, тогава, когато се качва съдържание от потребителя. А, тук има а, възможност за компромис. Мнозинството предпочита да се отдаде предпочитание на съдържанието на услугите, на обективните критерии, но там има риск те да остареят и да станат неприложими за цифровото съдържание и това трябва да се има предвид. Благодаря. Благодаря. Сега продължаваме с втория кръг изказвания на докладчици в сянка. Аз искам да дам думата на колегата Де Йонг Ержи режим Някой от ГУЕ иска ли да се изкаже? Зелените. Благодаря, госпожо председател. И аз ще говоря като докладчик на двете комисии. Искам първо да благодаря на докладчиците за извършената работа. Определено това е едно много предизвикателно предложение. Ще започна с пунктовете, по които говорим за критериите за съответствие. Мисля, че е много добра стъпка, че е в първата редакция на предложения компромис имаше обективни критерии за съответствие. Мисля, че първоначалното а, предложение беше доста беззъбо и а, потребителя не беше в състояние да се противопостави. Аз обаче не смятам, че предложените изменения от зелените са отчетени достатъчно. Искам да а, откроя нашето а, предложение 241 за оперативната съвместимост, прехвърлянето на потребителите между различни доставчици, за да не бъде свързано това само с определени потребители, да могат да бъдат ангажирани и други страни виждаме тук някои несправедливи условия в договорите във връзка с защитата на потребителите, да не бъде оставено всичко на договаряне, тъй като потребителите са слабата страна. Купуването на цифрово съдържание понякога включва а, плащането на много малки суми, понякога 99 цента. И това е едно несправедливо бреме за а, потребителите във връзка с а, малки покупки, във връзка с прекратяването на договор. Аз мисля, че трябва да се отдиференцираме малко от предложението на комисията а, за да може да се връщат данните. Имаше един член в предложението на комисията, който не е винаги един и същи. Когато работим с, с цифрово съдържание, което е различно, когато се прекрати договора, потребителя би трябвало да може да свали това съдържание, но доставчика на платформата не е задължително да заличи съдържанието, защото това противоречи на правата на други потребители. В, в връзка с данните, мисля, че трябва да отчети, отчетем становището на надзорния орган по защита на данните е, в съответствие с GDPR, но тук трябва да помислим още малко и да привлечем експертна помощ. И накрая по въпроса за условията на договора не съм съгласен, че по-дългите договори са по-добри от гледна точка на потребителите, а именно конкуренцията между доставчиците е важна. Аз предлагам да се, скъсят тези договори и трябва да сме много внимателни за съдържанието и взаимодействието на данните, защото някои комуникационни услуги са били предвидени за предоставяне на цифрово съдържание, но сега се получава едно противоречие с, с по-дългия срок за прекратяване на договорите а, и трябва наистина да направим така, че тези предложения, тези предложения да, да работят съвместно, не да си противоречат. Марко Золо, благодаря. Благодаря на двамата докладчици, защото им беше наистина много трудно. Мисля, че трябва да имаме предвид, когато изготвяме този доклад, различните директиви, които са релевантни тук за цифровия пазар, за материални, нематериални стоки, кодекс, аз мисля, че трябва да имаме един максимално хармонизиран текст, който да не се препокрива с различните документи, които да доведат до правна несигурност. Така че аз се надявам, че ще можем да се предвижим и да създадем документ. А, гледайки съдържанието, аз съм много удовлетворен, че може да се е, от е, поясненията на докладчиците във връзка с защита на данните. Това е добра отправна точка. Е, мисля, че трябва да се направи разграничение между цифрово съдържание и услуги. И мисля, че трябва да имаме ясно приложно поле, за да може да защитим потребителите в тази правна сфера за да трябва да се включи тук една точка за вградения софтуер, която сега не може да се използва. Докладчиците търсят възможни решения във връзка с съдържанието на вграденото цифрово съдържание аз мисля, че е, ще е, се получи повече яснота за потребителите, ако имаме едно кратко определение, което се появи в е, заседанието на докладчиците в Сянка вчера, което обяснява по-добре това, което се опитваме да направим. Благодаря. Председателката, благодаря. Благодаря. Госпожа Трушински е от НФ. Добре, приключихме с втория кръг на докладчиците в Сянка. Има ли други депутати, които бих искали да вземат отношение? Ако не, имаме малко време. Дали може да дадем думата на комисията? Моля. Благодаря, госпожо председател. Аз ще се опитам да бъда кратък и да засегна само въпроси, които бяха повдигнати от няколко докладчици, именно за личните данни. Комисията много се радва, че а, общото становище е, че личните данни трябва да бъдат включени в а, приложеното поле. Това е много важно. Не по-малко важно е, да се осигури да няма конфликт в тълкуването на GDPR. Напълно сме съгласни и сме много благодарни за много полезното становище на надзорния орган за защита на личните данни, който за мен беше интересно, подкрепя целта да се засили защитата на потребителите, които трябва да предоставят лични данни за получаване на цифрово съдържание. Това е много важно за становището, защото това, което правим с това предложение е създаваме допълнителна защита за потребителите като субекти на данните и като потребители. Това е много важно. И също така бих желала да спомена, понеже господин Долтен спомена, че данните не трябва да се смятат като като противодействие. И аз съм уверен, че ще може да намерим сравнително лесно решение и че можем да поясним а, приложното поле на директивата. На второто нещо, което искам да кажа, което беше повдигнато от много а, депутати, свързано с понятието други данни. Причината, преди която се включват се включва това понятие други данни, защото е много трудно да се разграничава между личните данни това е въпрос на правната практика на Европейския съд. Именно по тази причина предложихме да се включат и лични данни, и други данни в приложеното поле, за да не се обременява а, процеса с, с диференцирането на тези две понятия. На второ, нещо. Другите данни, това са анонимни данни, не, е, е, ако ви попитат, например, харесвате ли филма, а, например, а, ако сте мъж, зрител до 30, между 32 и 50 години, а, харесвате ли еди коя си сцена, а, това вече е една друга постановка. Това има економическа стойност и би трябвало да бъде включено в предложението. Европейската защита на данните отчита, като се казва, че в което се казва, че данните е, много трудно се запазват анонимни, но на този етап те са анонимизирани и това трябва да бъде регламентирано. И две съвсем кратки брешки накрая. Комисията отчита значението на прилагането на мерките. Е, ние много сериозно гледаме на този въпрос. Е, започнахме едно сравнително проучване за това как е, отделните държави членки решават проблема за колективното разрешаване на спорове тук може да му се посветят едно-две изречения. Това е много важно. Комисията ще отдаде много голямо значение на този въпрос и ще ви докладваме, когато имаме а, съответните данни. И накрая а, телеком, електронната комуникация. Напълно сме съгласни с това, което беше казано тук. Искаме едно последователно предложение именно за това ние се придържаме към дефиницията така, както беше направена по две причини. Първо, предложението предвижда конкретни правила, които са за конкретните отрасли и те би трябвало да се регламентират за съответния отрасъл. Това се отнася и за финансовите услуги. Искаме да се придържаме към това предложение, да го ставим на специалистите и на конкретните правила. Ние не искаме също така неравнопоставеност, не искаме да се фокусираме върху някоя от четирите категории, например независимите е, е, услуги на електронни на комуникация, които създават неравнопоставеност и другите доставчици на а, а, комуникационни услуги, едните, които са зависими от числа, други, които не са зависими. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Штагмайер. А сега искам да дам думата отново на съдокладчика. Съдокладчиците, кой от двамата иска да говори първи? Госпожа Гебхард. Благодаря. Благодаря за интересният дебат. Искам първо да отговоря на господин Шваб. Нещо, което той ми каза в началото въпроса му. Когато говорим за данни, които не са от личен характер, които са от друг тип, в Лил отидох в едно предприятие за кибербезопасност и ми привлякоха вниманието върху тази концепция. Лицата, които работят в тази област, смятат, че този тип данни които проистичат от използването на различни приложения и които в последствие биват прехвърлени, кръстосани, могат да доведат до откриване на лични данни. Не знам вашият iPhone. Предполагам, че имате сходен модел. Аз имам WhatsApp на моя. който има достъп до моите контакти. И имам Google Maps. Използвам приложението при предвижванията си. Двете заедно генерират данни от личен характер. И когато дам един адрес и го запиша в Google Maps, и когато се прави връзката с едно лице от контактите ми, ето, тук се създават данни от личен характер. Ето, госпожа Гебхарт отива да види ето този приятел, примерно. И смятам, че този тип данни също трябва да бъдат взети предвид. Ето, а, това не са данни, които са покрити в този случай и е важно да няма пропуски и, а, не, и юридическа несигурност за този тип данни и те да бъдат използвани за някакви а, цели и после да има юридически конфликт. И също, нека да не оставяме отворена вратичката на адвокатите за дебати има ли или няма личен характер в подобни данни. Второ, данни, такива каквито ги посочи Европейската комисия, трябва да ги запазим. Също. Тези приложения, които уж са безплатни, тези игрички, които сваляме безплатно, всъщност не са чак толкова безплатни. Виждам, че има а, приложения, които дават някаква услуга. Но в замяна взимат нещо, нещо, което не е официално декларирано. Аз не съм против използването на данни с търговска цел, но трябва да видим ситуацията такава каквато е. И е, комисията е права, трябва наистина да интегрираме тази защита по конкретен начин. мисля, че работата, която сме свършили, е добра. Имам също и а, въпрос към Европейската комисия. Много интересно е. Казахте, че не трябва да има колективни обжалвания и съдебни действия. Така ли е наистина? Комисията от край време отказва да изготви такова предложение. А, бихте ли ни казали какво всъщност наистина имате намерение да правите? Благодаря. Исках да се спра също на тези а, други данни с не личен характер. Ако попитаме човек, специалист по личните данни, какво мисли по този въпрос, а, той ще каже, че няма такива данни. той би казал, че това е опасно, защото а, няма такива. Всички данни са лични. И може да. А, с, дори да заплашват живота, да представляват заплаха за живота. Така че нека да внимаваме да не тръгваме от добри намерения и да стигаме до а, лоши резултати. Ако се спомням, в базовия регламент за защита на данните бяхме дефинирали какво са лични данни. Тоест всички тези, които не попадат в тази дефиниция, са нелични данни. И стигаме пак до тази трудност. Това са данни, които не са от личен характер. Как в крайна сметка можем да заличим тези данни. Никой не си дава сметка какви данни са били взети и колко време остават в интернет. Мисля, че имаме практически проблем. Как да се справим с тези други данни? Всички тези данни могат да бъдат обработени и трябва да видим дали попадат по GDPR или не. И ако вземем отново тези данни, ще трябва да ги регламентираме за да няма отново твърде голяма административна тежест. Така че, ето, това е смисълът на предвиденото. А относно правната сигурност, напълно съм съгласен с вас. Имате директивата, имате GDPR, имаме вече осезаеми концепции и и трябва просто да ги адаптираме. Смятам, че на практика просто трябва да внимаваме кое в коя област попада и а, мисля, че много трудно ще теглим разграничителната линия, защото а, данните засягат различни области. Но ето, всички тези спънки ще ни позволят да стигнем до някакво по, някаква по-ясна ситуация Господин Вос, може ли по-кратко, казва председателя? Да, прекратявам. Господин Штадмайер, можете ли да отговорите на въпроса на госпожа Гебхарт? Да, благодаря, господин председател. Комисията а, разглежда и се занимава много сериозно с подобни колективни съдебни процеси. А, имаме препоръки и ще видим какво ще приложат държавите членки. От първоначалните данни Нямаме кой знае каква информация, но трябва първо да проверим преди комисията да реши. Но а, много сериозно го приемаме. Например, погледнете случая с Volkswagen и усилията, които комисията предприема в тази насока, а, са съвсем сериозни. Така че в отговор на господин Вос, е, напълно сме съгласни. Ще видим какви са тези данни и какви ще са последиците. И комисията наистина трябва да демонстрира гъвкавост и да намери а, е, разумна причина за регулация за подобен тип данни. Благодаря. Благодаря, казва председателя. И така приключваме нашето общо заседание. Искам да благодаря на госпожа Харанцова за съпредседателстването и ви моля да отидем долу пред пленарна зала, за да почетем жертвите на атентатите в Брюксел. И след това ще се върнем и ще продължим работа. Благодаря, господин Свобода. Искам също да напомня на членовете на ИМКО, че работната група ТСМ ще започне в 10.15 в 5G3.